точка е доклада от госпожа Легреб и госпожа Арена. Приоритетите на ЕСА за 61-та сесия на Комисията на ООН за положението на жените. Ще дам думата на госпожа Кораца Билт вместо на госпожа Легреб за 4 името. Госпожо комисар, заедно с Костан Люгрип. Аз с удоволствие съм тук, за да кажа какви са нашите приоритети за 61-та сесия на Комисията на ООН за положението на жените. Не можем да пропуснем тази възможност да защитим достоинството на жените, да се борим срещу дискриминацията, да отидем по-далеч от риториката и да се направи повече навсякъде за да може да се постигне равнопоставеност на половете и да има овластяване на момичетата и жените. Има жени, които са изключени, жени, които са в уязвимо положение, жените, които са мигранти и прочие. Ние трябва да се противопоставим на насилието срещу жените. Трябва да имаме политика на нулева толерантност към домашното насилие, и други форми на малтретиране на жените, като генитално усъкътяване и прочие. За всяка жертва стои е, един съсипан живот. Необходимо е да се прилага Истанбулската конвенция на Съвета на Европа за борба срещу насилието върху жени. Жените трябва да са в безопасност, трябва да имат а, а, възможности. Жените трябва да се разбере, че са ценни за развитието. Те трябва да получават равно заплащане за равен труд. Трябва да има повече представители на жените на всички нива на вземане на решения. Трябва да се сподели отговорността между мъжете и жените при отглеждането на децата. Жените е, и момичетата трябва да имат е, пълен достъп е, до здравеопазване, включително по отношение на репродуктивното им здраве. Сега Европа има възможност да покаже, че ние гледаме сериозно на въпроса за правата на жените и момичетата. Намираме се на кръстопът сега, когато има известно дръпване от тази тема в света, Европа трябва да се намеси в по-голяма степен. Европа трябва да насърчи международно сътрудничество в рамките на ООН, като се има предвид, че изглежда САЩ се отдръпват от този въпрос. Ние заклеймяваме въвеждането някои мерки, които не допускат пълен достъп на жените до репродуктивно здравеопазване от Африка до Азия, Латинска Америка. Има за това обръщане към Европа за помощ към ООН, към различни фундации, благотворителни организации. Европа ни трябва да изощава хилядите момичета и жени, които зависят от нас. Има инициатива на холандското правителство да мобилизира средства в допълнение към тези от Европейския съюз. Също има инициатива от Белгия за провеждане на донорска конференция през март повече трябва да се ангажират, за да се спасят е, хиляди момичета и жени в развиващите се държави. Тъй като, госпожо председател, приключвам. Има вирус Зита и има също нужда от получаване на предродилна и следродилна помощ на момичетата и жените и ако това не се направи, ще загинат много от тях. Не бива да се допуска сексизъм и трампизъм. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви. Госпожа Арена, 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Четвъртата световна конференция за жените от, 1995 година в Пекин отбеляза повратен момент в развитието на световната програма за равенството на половет. Декларацията и програмата приета от тогавашната конференция, бе разглеждана като главния политически документ по въпроса за равенството на половете и вече 20 години. И отново в Пекин 2015 година бе отбелязан постигнатия напредък благодарение на тези международни инструменти. Независимо от това обаче, страните от ООН бяха призовани да направят оценка и да приемат нови мерки, за да ускорят осъществяването на приетите мерки. И въпреки това, през 2017 година, днес, днес е, сме свидетели на това, че е, равенството на половете и правата на жените отново се поставят под въпрос. политиците посягат на целите, които би следвало да в сърцевината и на Европа, но и на Обединените нации. В отговор на този регрес ставаме свидетели на граждански движения навсякъде по света – по време на 61-та сесия на Комисията за състоянието на жените на ООН, ние, европейските парламентаристи, настояваме съветът да се издигне на висотата на своята роля в международната общност. Да действа в интерес на равенството на половете, както винаги е действал на европейско равнище. И така поетият ангажимент би следвало да се свързва с развитие на образованието и просветата, борбата срещу насилието срещу жените, в частност конвенцията от Истанбул, за репродуктивните права, за сексуалното и репродуктивно образование. Заетост без дискриминация – както и участие в политическия и гражданския живот. Всичко това е от съществено значение за независимостта на жените. Уважаеми колеги, по време на 61-та е, сесия, в нейното навечерие, не можем да не заклеймим отношението на администрацията на Тръмп, на президента Тръмп, взела решение да прекрати финансирането на международни организации, подпомагащи е, аборта. Става въпрос за същинско посегателство срещу правата на жените и това ще има бедствени последици върху всички програми за опазване на здравето на жените и на, денат, и на, и на децата. Последиците ще бъдат от световен мащаб. И, колеги, е, ние имаме възможност да заявим това свое отношение към администрацията на президента Трамп още повече, че тя се занимава с економически протекционизъм. Когато става въпрос за економиката, всички надигат глас и казват, да какво става в Съединените щати. А когато се посяга на правата на човека, на правата на жените, не можем да премълчим. Колеги, госпожи и господа, става дума именно за права на човека, за правата на жените и ние трябва да заявим категорично, че онова, което върши американската администрация е неприемливо. Трябва да го заявим в Съединените щати, трябва да изведем Европа начало на тази борба като гарант на основните права и свободи. Тези основни права и свободи, разбира се, не бива да го забравяме, са права и свободи на половината от човечеството, на жените, така както и на другата половина мъжете. И аз ви умолявам репутацията на Европа като гарант на основните права и свободи да бъде опазена. Благодаря. И сега спонтанните изис... изказвания. Господин Чаба, една минута. И много строго ще следя за спазването на времето. A jelentés is világosan rámutat a nők számára egy... Докладът ясно показва, че на жените не се дава възможност да бъдат економически независими. И това в нито една страна. Не могат да имат контрол върху решенията, които засягат живота им. До сега постигнатото лесно може да бъде изгубено Особено в епоха, в която лидерът на най-голямата демократична страна започва да действа така назадничаво. Жените не са добре представени, не се ползват от равно третиране, а това изисква специфични, конкретни действия. Европейският съюз трябва да гарантира отмяната на назадничавите закони навсякъде в Европейския съюз и неговите държави членки, както и в държавите членки на ООН. Това е изключително важно за нашите ми... държави. Сега господин Мариас за една минута. Благодаря. През 2017 година нито една държава членка не може да се похвали с равенство на половете а то е основно човешко право и е един от кръгълните камъни за постигането на един мирен свят. Напредъка е бабен. Би следвало да се премахне съществуващата дискриминация срещу жените. Естествено има известен напредък. Овластяването на жените води до премахване на бедността, до решаване на много от предизвикателствата, предприемаческата дейност сред жените е изключително важна. Техният принос към економиката е изключително важен, защото така се създават работни места. Ако обаче една економика изпадне в рецесия, първо страдат жените. В Гърция, например, безработицата сред жените е 27%. Те пострадаха най-сериозно от политиките на крайни економии в Гърция. Европейския съюз трябва да предприеме мерки, за да се пребори срещу клишетата, поради които страдат жените. Sorry? Is there a problem with translation? in the german booth could we check that we'll allow Mrs. reintke to start and if there's a problem. Има ли проблем с превода? Ако има проблем, моля да ми кажете. Нека колегата започне изказването си. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар. Има хора, които искат да се уморим, да млъкнем и да спрем да поддържаме исканията си за своите права. Няма да млъкнем. Няма да се уморим и няма да спрем да защитаваме правата на жените, защото те са фундаментални права. И колкото повече тези хора оказват натиск върху нас, толкова повече ще се обединяваме. Не само тук в парламента, но и по улиците, навсякъде по света. Няма само да се обединяваме и ще искаме конкретни действия от нашите правителства. Те са длъжни да поемат отговорност. За това аз искам европейските правителства да подкрепят инициативата на холандското, белгийското и шведското правителство, за да се преодолее разликата за плащането в световен мащаб и разликата в третирането на двата пола. Едва сега започваме, за това и няма да се уморим. Благодаря, госпожа Шойдрова dámy a pánové tato zpráva <clears throat> obsahuje řadu dobrých doporučení z hlediska zlepšování postavení žen jejich práv ekonomické samostatnosti. Е, е, очевидно, жените трябва да постигнат економическа самостоятелност. Разбира се, не по-малко важно е да се борим с насилието срещу жените. За съжаление обаче, твърде често е, жените все още стават жертва и на посегателство срещу правата на човек. Е и това трябва винаги да се има предвид, особено що се отнася до молбите за убежище. В много страни жените играят важна роля за урегулирането на съществуващи конфликти и това в най-бедните страни по света. Жените излизат е, на позиции от които могат да вземат решения. И аз не мога да не се присъединя към призива за общ, всеобщ и неограничен достъп до репродуктивно здравеопазване. В Пекин се говори, разбира се, и за борба срещу разпространението на предаваните по полов път заболявания. Следващият оратор е, темата, която разискваме, е много близо до сърцето ми. Ние много сме работили и продължаваме да работим за подобряване положението на жените. А препреке ženama при уласку на тържище рада треба... Наясно сме, че всички жени е, е, е, е и подрастващи, и, и възрастни е, имат е, правото на, на достъп до еднакви блага, както мъжете, до достъп до заетост, до, до достъп до труд. Жената е важен член на обществото и това нейно положение следва да се опазва като норма, а не като изключение. Аз бих искала да се изкажа против изменението, което призовава Европейския съюз да финансира абортите с средства на нашите данакоплаци. Не е работа на Европейския съюз да прави това. Работа на Европейския съюз е да се бори за равно третиране. С това закривам разискванията.